Е, в такъв случай протокола е прият. Председателски съобщения. От секретарята на групата на независима бе ми, бе ми изпратен следния списък, който ще бъде включен в днешния протокол. Ако до, до приемането на протокола няма забележки, тези назначения